Дневният ред е прият, така както е предложен. Имаме всички езици без словашки, естонски и а, малтийски. Тук сме от 9 до 12 и 30. Тук с нас 20 студента по журналистика от Чехия. Добре дошли. Втория триалог за екологични и економически сметки ще бъде разглеждан в Страсбург. Започнем с точка трета за доклада за iCloud. Нека да направим пробно гласуване. Моля, изведете картите си за гласуване да гласуваме резултата от триалога, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Все още можете да гласувате. Край на гласуването. И така, 46 за, един против, 3 въздържали се, приема се. Поздравление на Бас Айкхаут. Така, преминаваме следващия доклад на госпожа Окони. Първо ще гласуваме по процедурата електронно гласуване, режим на гласуване. Гласуваме сега по процедурата. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега вече ще гласуваме електронно, анблок, по съдържанието, режим на гласуването. Гласуваха ли всички? гласуването. Приема се. И сега преминаваме към баклоудинг. Има няколко Възражения, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Втората резолюция, второто гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Има въпрос от комисията по въпроса за а, съкръщаването на периода на парламентарен контрол. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Двете възражения са отхвърлени. И предложението за скъсяване на периода за контрол е прието. Сега да продължим по-нататък. Сега преминаваме към точка 7 от дневния ред. Тук това е точката за емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт, консолидирано едно, електронно гласуване. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Да преминем по-нататък. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се 115 б за, против. Нека да гласуваме електронно. 115 б електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидирано изменение 3. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Крайни гласуване. Приема се. 121 за. Против. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за, против. Не е ясно. Да проверим електронно. Гласуваме по 24. Край на гласуването. Отхвърля се. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 2. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 124, 128 за, против, въздържали се. Не е ясно. Подлагаме на електронно гласуване 128. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 26 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 129 27 и 129 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 130 и тран 23 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. И 312 Б и 132 Б. Заедно гласуваме за, против, зачали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Следващото е блок 146 до 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за. Добре, ще проверим предишния блок. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 149 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 150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 Тук има една черно-зелена коалиция. Проверяваме Тран 29. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Стопе. Извинявайте, втората част на разделното гласуване по Тран 29 за, против, въздържали се, приема се. 155 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158 и 159 за. Против въздържали се, отхвърля се. Тран 30А за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е 160, 161, ИТРА 18, ТРАН 30Б за, против, въздържали се. Не е ясно, ще проверим електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 162 и 187 за против, въздържали се, отхвърля се. Тран 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е 41 на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Няколко изменения падат. С какво продължаваме? на страница 12, 192, 194 и 196. 192, 194, 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, 53 за, против. Въздържали се, не е ясно да проверим с електронно гласуване Край на гласуването. Приема се. Следващото имаме глоб, блок и 330А, 209, 210, ран 42 коза. Е Против. Въздържали се, отхвърля се. Двеста и Теран 43, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 5, за. Против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме поименно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 45. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против Отхвърля се. Следващо 216 и 231 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 217 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за против. Въздържали се. Приема се. 219 за против против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 219. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме на 220 и 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58. Всъщност то пада. Не, не пада, казва председателя. Гласуваме 58 за, против, въздържали се, отхвърля се, 221. Добре, проверяваме 58 по ваша молба. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 221 за, против. Не е ясно. Проверяваме електронно. Режим на гласуване по 221. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се 223 за, против, въздържали се, отхвърля се 224 за, против, въздържали се, отхвърля се тран 46 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Тран 47, две части. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Също се отхвърля. 225 и 226. 227, и 33 и Тран 48. Гласуваме заедно за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 228 за. Против, въздържали се, не е ясно. Проверяваме по електронен път. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 229 за. Против. не ми улеснявате работата. Ще проверим 229 електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 230 и 334, тран 49, заедно за, против, въздържали се, отново не е ясно. Проверяваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва Тран 51 за, против. А на Роспах ще получи медал. Единственият човек, който гласува. Тран 51 за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница, Тран 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241, тран 54 за, против, въздържали се, приема се. 66, всъщност то пада. Преминаваме към 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Тран 56 за, против, въздържали се. Всъщност никой не гласува, така че ще гласуваме електронно. Тран 56, електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 55 за. Всъщност никой не гласува. Това е проблема. Всъщност трябва да гласувате сега. 245 за. Всъщност това пада, казва председателят. Тран 57 за против, въздържали се, приема се. Тран 58 за, против, въздържали се, приема се. И 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 250 и 343 тран 59 и 111 като блок за против въздържали се не е ясно проверяваме електронно режим на гласуване гласуваха ли всички край на гласуването Отхвърля се. Тран 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се, 260 за, против, въздържали се, отхвърля се, 262 за, против, въздържали се, приема се, 262 за, против, въздържали се, отхвърля се, 263 за, против, въздържали се, отхвърля се, 264 за, против, въздържали се, отхвърля се, 265 за, против, въздържали се, приема се, 266 за, против, въздържали се, отхвърля се, 71 за, против, въздържали се, приема се, 267 за, против, въздържали се, отхвърля се 268 за, против, въздържали се. Не е ясно, ще проверим електронно по 268. Край на гласуването. Отхвърля се. 72 за против, въздържали се, приема се 269 за и 269 пада, 270 за, против, въздържали се, отхвърля се 73 за, против, въздържали се, приема се 272 за, против, въздържали се, приема се и 3-1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 въздържали се, приема се. Тран 3 пада. Преминаваме към компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Тран 6 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Тран 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 8 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, се. Не е ясно. Проверяваме 86. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приеме се. И така следващото е тран 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, приема се 100 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 102 и тран 14 за, против, въздържали се, не е ясно. Проверяваме 102 и тран 14, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за, против, отхвърля се. 103 за, против, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итра 6 и Итра 7 гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за,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 Окончателно гласуване на предложението с внесените изменения. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 41 за, 7 против, 9 въздържали се. Приема се проекто законодателната резолюция, режим на гласуване, край на гласуването. и резолюцията е приета 44 за, 6 против, 5 въздържали се, приема се. Поздравление за докладчика и сега искате ли да започнете преговори по споразумението за, а, спораз... по, на първо четене? Не бихме искали да а, на направим нещо, за да може да се приключи по време на този мандат. Гласуваме електронно, необходими са ни 36 гласа. Гласуваха ли всички? Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. 44 за, 10 против. Благодаря на докладчиците и поздравления. So. Kriton, Asanis. Thank you. It's, uh, I... Благодаря. Един процедурен въпрос. Много важно решение беше взето днес. Поздравявам докладчика, но сега е гръцкото председателство, което трябва да работи и да ускори процеса. Знаем, че този въпрос е много важен за Гърция и се надявам, че това ще е стимул да работим по-бързо и по-усилено от преди. Благодаря ви. По-бързо, по-усилено, добре. И така. Минаваме от вода към Извинявайте, загуби се превода. Питер Лиза. Vorsitzender, gibt es einen Ablehnungsantrag von Bas Eickhout, den ich ablehne. Ich äh, Muss aber, glaube ich, der Regel entsprechend erstmal. Имаме предложение за възражение, което аз отхвърлям. Искам първо това да гласуваме. Не искам никой да се обърква по отношение на това първо предложение. Разбира се, докладчика е прав, така че 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И така започваме с компромис 1. Електронно гласуване, моля гласувайте. Гласуването приключи. 33 за, 15 против, 7 въздържали се. Компромис CA2. Отново започваме с електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. и 54 за. Излете 44 за. Приема се. Продължаваме с 74. Това е на страница 5. Enthaltung ist somit abgelehnt. То се отхвърля. Mit Consolidated 3. Dafür. Elektronisch machen wir das. Consolidated CA3. Abstimmung. Консолидирано 3. Електронно гласуване, край на гласуването. Това е на страница 10, казва председателя. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Стигаме до компромис 4. Също електронно. Започваме гласуването. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към 22 точка от преамбюла. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно и 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Крамър 23-4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 1. Е, тран 1, извинявайте. За, против, въздържали се. Отхвърля. 2 за, против, въздържали се. Приема се. Двадесет и 2 и две заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Крамър 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. Ще го направим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 52 ма за, 4 ма против. 1. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против въздържали се, отхвърля се. 31, 32 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до компромис 5. Електронното гласуване започва. Моля, гласувайте. Край на електронното гласуване. Приема се 42 за. Продължаваме с 7 за, против, въздържали се, приема се. 36 и 37, 38, 8 и 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. 39, 40, Извинявайте, има проблем с превода към полски язик. Явно проблема е отстранен. 39, 40, 41, 42 и 5. Това е ИТРЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. 45, 44, 46 за, против, въздържали се, 5 за, против, въздържали се, приема се. 47 и 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така накрая ще гласуваме електронно. Моля гласувайте. Гласуването приключи. Приема се с 40 гласа за, 8 против и 6 въздържали се. Второ цялостно гласуване на резултата като цяло. Гласуването започва. Край на гласуването. И това се приема. С това стигаме до края на гласуването. Сега докладчика би искал да получи мандат. Крис Деви, заповядай. Господин председател, знаеме, че процедурата за спиране на часовника, така наречения Stop the Clock, налага времеви ограничения върху нас и така ние подкрепяме докладчика за неговия мандат, но току-що отхвърлихме мнението на други две комисии и ми се струва, че ако парламента и неговите правила работят както трябва, парламентът трябва да вземе решение. Ние няма как да не подкрепим Питер Лизе, но аз се чувствам много некомфортно по отношение на тази процедура, която е изключително недемократична. И а, процедурните правила трябва да бъдат изменени. Е, все пак трябва да имаме вяра на господин Дъв и на нашите колеги от АВКО. Благодаря, господин председател. Ситуацията наистина е трудна. Не можем да влезем в пленарна зала, защото тогава няма да има никакви изменения в законодателството като цяло. И въпреки, че не сме напълно доволни от постигнатия резултат, не мисля, че чак толкова отдалече отиваме към законодателния процес. Взели сме някои неща от ИТРЕ, нямаме мандат за да търсим компромис, така че не сме взели предвид Тран и тяхното мнение, но докладчика от Тран ще присъства на тристранните преговори. В момента не можем да изменим правилата, но се надявам, че колегите ще подкрепят мандата, защото иначе няма как да приключим това преди април. Другия вариант е да рискуваме да останем с старото законодателство, но ми се струва, че комисията е напълно единодушна, че това не искаме да се случи, така че надяваме се, че можем да постигнем компромис и за да можем да го направим, моля, подкрепете този мандат, дори да не сте на 100% удовлетворени. Все пак това е по-добре, отколкото да не вземем решение по какво да е било. Така че, моля ви, наистина подкрепете мандата. Добре, казва председателя. Докладчика иска мандат и така ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 49 за, 6 против. Един въздържал се колега. И така ще пожелая на господин Питер Лизе като докладчик много успех. Струва ми се, че ще му е необходима известна доза късмет в този случай. Благодаря много на колегите за конструктивната работа, която свършихме. Сега продължаваме нататък. Стигаме до точка от дневния ред 9. Павел Пок е докладчика. Haben alle ihre Abstimmlisten vorliegen? Dann können wir starten. Имаме списъка за гласуване, така че можем да започваме. 106-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 107 и 108 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 109 за, против, въздържали се, мисля, мисля, мисля, че ще трябва да направим електронна проверка по 109. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 109-то изменение. 110-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 114. Ще го гласуваме разделно. Част първа за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че тук нещата не са ясни, така че ще гласуваме по втората част на 114 изменение. Гласуването започва, край на гласуването. Мисля, че трябва да повторим нещата. Втора част на 114. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се втората част. Петнайсет за, против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 Нов колега ли дойде да седне на първия ред или? Пита председателя. Normalerweise sind die Plätze nur für Kollegen vorenthalten und es kann sich nicht x-beliebiger hier in die ersten Reihen besetzen. Ако нямате нещо против, само за евродепутати на първия ред е разрешено да се сяда. 119 за, против въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 6 за, против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 въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, приема се. 139 за, против, въздържали се, тук не е ясно, ще гласуваме електронно. 139 ще го проверим електронно. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. Пех 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 и 19 заедно ще ги гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против. Тук не е ясно. Нека направим електронна проверка по 142 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 142 изменение. Инта 13 за против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля. Инта 14 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. успех 9 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, прием, отхвърля се, мисля. 148 за, против, въздържа... 149 за, против, въздържали се, тук не е ясно. 148 по него ще гласуваме.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 въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, това се отхвърля. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 и 6 и 7, Инта 17 и Пеш 11 ги гласуваме анблок за, против, въздържали се, приемат се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано предложение 2 за, против, изменение приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. На страница 7, 28 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 218. Това е на страница 9. За против въздържали се отхвърля се. 119 за. Против въздържали се приема се. 220 до 225 за. Против въздържали се приема се. 122 за, против, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка по 224 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 234 за, против, изменения, въздържали се, отхвърля се. Следващото се приема. Това е 40-то изменение. 237 за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. От 241 до 249 за, против. Добре, ще проверим електронно. 241 до 249 изменение. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приемат се. Двеста за. Против. Въздържали се. 246 отново за. Против. Приема се. 248 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 за. О, извиняйте, това пада. 252 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 254 за. Против. Въздържали се. Приема се. 255 за, против, въздържали се. Отхвърля се 43 за, против, въздържали се, приема се. Инта 20 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 изменение за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 267 изменение за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за против въздържали се приема се. 270 за против въздържали се отхвърля се. 71, 72 са 82 са идентични, ще ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приемаме ги. 173 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, прие, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, приема се. Инта 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. За, 81 се приема, 82 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, раз... въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 7 за, против, въздържали се, приема се. 200 84 за про... 92 93 гласувахме, 93 се отхвърля, 5-17 за, против, въздържали се, отхвърля се, 294 за, против, въздържали се, отхвърля се, Инта 24 за, против, въздържали се, приема се, 295 за, против, въздържали се, приема се, беше 18 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за. Извинявайте, ще направим проверка по 296. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. 47, 48, 49 гласуваме блок За, против, въздържали се, приемат се. 40, 298 се отхвърли, 52 се прие. 302 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 9 за против въздържали се приема се. 56 за против въздържали се приема се. 318 за против въздържали се приема се. 319 за против въздържали се приема се. 324 за против въздържали се, приема се. Триста двадесет и за против въздържали се приема се, 26 за против въздържали се приема се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 328 пада. 329 също пада. Сега стигаме до точките от прембила 57 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека проверим. 57 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Едно. За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 против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 68 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се.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 4 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 3 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се. Инта 5 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 54 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 8 за, против, въздържали се, Отхвърля се пето за, против, приема се. Минаваме към осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, приема се, 84 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, въздържали се, приема се, 86 за, против, въздържали се, отхвърля се, 88 за, против, Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 94, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление. 96 за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 Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 50 гласа за, 1 против, 5 има въздържали се. По законодателната резолюция, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 гласа за, 4 гласа против, 3 въздържали се. Давам думата на докладчика. Благодаря, че ми давате мандат да започна преговори с съвета. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха много сериозно. Отлично. Нека да гласуваме сега по мандата. Наистина, 36 гласа за са ни необходими, за да се даде той. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 46 гласа за, 7 гласа против, 1 въздържал се. Поздравление на господин Павел Фок. jetzt geht's weiter. Wir stimmen ab. И така продължаваме нататък. Последващата точка, десета точка от дневния ред. Трето и четвърто, анблок за, против, въздържали се, приемат се. След това, 2 до 10, анблок за, против, въздържали се, приемат се, Десето до 11 до 13 за против въздържали се приема се. Първо изменение за против въздържали се приема се. Първо електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Второ електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И така, може ли докладчикът да започне преговори с съвета? Това е въпросът. При следващото гласуване гласуваме по мандата. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И мандатът е на линия. Благодаря на всички, които участваха в работата. Преминаваме към 11 точка от дневния ред. Доклада на госпожа Антонеско, или по-конкретно становище, четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, не е много ясно. Нека да направим електронна проверка по 33-то. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се.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 не е ясно, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 44 до 46, 47 е, и 49 блок за, против, въздържали се, добре, 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за,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 против, въздържали се, отхвърля се, 31 за, против, въздържали се, приема се, 32 за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 50 гласа за, нито един глас против и един въздържал се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към следващата точка, 12-та. Проектостановище е изготвено от господин Соник. 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 18 и 19 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5, 5, 6 и 7 заедно. За, Чакайте, по какво трябва да гласуваме.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 въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по крайния вариант на текста. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Четиридесет и седем гласа за, нито един глас против, трима въздържали се. Поздравления за господин Соник. И с това преминаваме към 13 точка от дневния ред. А тук списъкът ни за гласуване е от 49 страници. Ще се опитаме да се справим възможно най-стегнато. И така. 75, 76, 78 и 80 анблок електронно. Моля, гласувайте. Електронно, както казах. Гласуваха ли всички? Още един глас не ни достига. Край на гласуването. 46 гласа да, 4 гласа против. Отхвърлят се. На практика всичко се отхвърля. Това означава, че трябва да преминем към крайното гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Всички ли гласуваха? Добре, край на гласуването. Край на гласуването, нали така? 49 са гласовете за. Мисля, че нещата са ясни. Тук изразихме факта, че комисията е изключително разочарована от това предложение. Отлично, преминаваме. С това приключихме работата си за днес. Следващото ни заседание ще бъде на 12 феврари от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 на 13 феврари същите часове. Петър Лизе. Да преминем ли незабавно към заседанието на координаторите? Добре такъв случай моля всички, които не са координатори, бързо да напуснат залата, за да можем да преминем към заседанието на координаторите.